ще имат вече и пълноправни права. Ще имат права на пълноправни членове. Господин Лодвих Лун ще напусне политическата група на Европа за свобода и демокрация, считано от 9 януари 2000.